разликата между половете. Желая успех! Добре дошли на, на делегация от парламента на Шри-Ланка. Те са тук, за да проучат нашата дейност в областта на парламентарния контрол и по-конкретно контрола върху бюджета. За нас е чест, че сте тук и ви пожелаваме приятен престой и плодотворно посещение. Протокола от 6 април